Okay, can we start the meeting? Okay, thank you. Да започнем заседанието. Благодаря ви, че сте тук. Първо започваме с приемане на дневния ред. Имаме две основни точки. Размяна на мнения с директорите на агенциите, които са в сферата на компетентност на комисията ни – и представяне на доклада на Еврофаунд относно състава и благосъстоянието на домакинствата. Като председател ще съобщя, че имаме превод на всички официални езици. Нека да започнем с размяната на мнения с директорите на агенции – които са в сферата на компетентност на комисията. Добре дошли, казвам на петимата директори. Традиционно винаги ги каним в началото на календарната година, за да представят своята работа. Хорди Корел, вие представлявате Ела може би за първи път, макар че процедурата едва ли е нова за вас. При нас е Юрген Сибел, изпълнителен директор на СДФОП, Хуан Менендес Валдес, изпълнителен директор на Еврофанд, Криста Седлачек, изпълнителен директор на ОША, Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд. Цезаре Онестини, изпълнителен директор на ЕТФ. Използвам възможността, за да подчертая колко важна е работата на тези пет агенции за нашата комисия. От името на комисията следователно искам да им благодаря за отличното съдействие – Надявам се да продължим да работим по същия ползотворен начин и през 2020 година. Трябва да ви уведомя, че ние сме поканили независимите експерти, които назначихме в управителния съвет на агенциите – Нека им кажа добре дошли господин Бекер за СДФОП, госпожа Лопе Фонтание за Еврофаунд, господин Миксич за ОША, господин Серка за ЕТФ и господин Кремерс за ЕЛА. Благодаря ви за присъствието. Първо ще изслушаме директорите на агенции – в рамките на 10 минути те трябва да направят своето изложение. Започваме с господин Зибел. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Аз ще представя СДФОП, нашите цели, нашите политики и стратегически области на сътрудничество. Ако има време, ще се спра и на някои от конкретните ни области на работа. СЕДЕФОБ работи от 75-та година. Ние работим в областта на професионалното образование и обучение с различните заинтересовани страни, така че да предоставим необходимите умения и квалификации. Подкрепяме политиките в контекста на Копенхагенския процес. Освен това, прилагаме програмата за професионалното образование и обучение – сега, след 2007 година, ние имаме още по-голяма роля в затвърждаването на тези политики. Като Център за количествени и качествени проучвания, ние също сме се утвърдили, особено в работата с младите хора. Освен това, ние успяваме да обединим различните участници в този процес. Регламентът, който ръководи нашата работа, беше променен 2019 година и сега след неговата преработка се отчитат и други задачи, по които ние отдавна работим на пазара на труда, в областта на уменията и квалификациите. Ние се водим от ценностите и задачите, както може да видите. Освен това, за нас е необходимо агенцията да предоставя една благотворна среда и също така да работи с квалифициран и мотиви... мотивиран персонал. Имаме своите многогодишни цели, които се съгласуват с заинтересованите групи. Ще ви напомня съобщението от Брюш от 2020 година. Освен това е много важна нашата визия до 2300 година. Тази визия беше одобрена от консултативния комитет – Разбира се, имаме и бъдещата стратегия за професионалното образование и обучение. Много важна тема е цифровата трансформация. Екологичното обучение, екологичните работни места, особено промяната на уменията или повишаването на уменията. Тук ще разчитаме и на гаранцията за младеща, както и Европейския социален стълб. За нас са важни и целите за устойчиво развитие или ЦУР, особено цел четвърта и цел осма. Нашите стратегически области включват обособяване на професионалното образование и обучение, оценка, както и предоставяне на информация. Вече ви казах, че проучването на пазара на труда става все по-важно. Може би трябва да споделя и някои цифри – те показват нашето въздействие. Ние сме и организация, която прави своите изследвания. Може да видите цифрите. Според мен те са много впечатляващи. Виждате колко пъти сме цитирани в европейските документи за политиките на комисията, парламента, съвета, както и тези на нашите социални партньори. Ние сме цитирани от МОД, ЮНЕСКО и други организации. По отношение на бюджета, виждате, че е много важно той да бъде подкрепен и тук вашата роля е особено значима, тъй като СДФОП имаше намаление на своя бюджет въведени точно преди коледа мината година. Това е бюджета за 2020 година. Да се надяваме, че това ще бъде един изолиран прецедент. Бихме искали също така да съобщим своите резултати. Ние сме подготвили документи, които сме оставили на масата там. Вие може да се запознаете. Ето тук отдясно виждате нашите публикации, както и задълбочените тематични доклади, доклади за политиките. Имаме и собствено издание, което се нарича Skill Set and Match. Много хубаво име. Всичко, което натрупваме като експертност, се споделя чрез нашите публикации. Е, също така сега работим все по-усилено и по онлайн инструментите. Виждате техните икони на екрана. За момента те са 12 такива приложения. Освен това работим и по база данни, която да обобщи нашите програми за професионално обучение и образование. Имаме и много добър инструмент по финансовите стажове. Имаме и инструмент, който търси съвпадение между търсенето и предлаганите умения. Всичко това може да намерите чрез нашата начална страница в интернет. Там е включени индекса, както и най-различни други документи, които могат да предоставят насоки. С други думи, за нас е важно да споделяме тази обемна информация, с която разполагаме. Тъй като няма много време, бих искал да споделя с вас и други резултати, но ще спра до тук. Аз съм готов да ги обсъдя и двустранно – ние сме проучили някои от тенденциите на пазара, отражението на демографските промени, например, но това ще прескоча за сега. По-скоро искам да се спра на недостига от умения, нещо, което според нас ще ограничи капацитета на Европейския съюз да инвестира. Обръщаме внимание на причините и примерите за недостиг на умения, защото това ще увеличи разходите на фирмите, ще намали производителността, ще намали растежа. Много е важно да се обърне внимание, че липсата на квалифицирани служители е най-често цитирания фактор като пречка за инвестициите – Разбира се, някои подгрупи в промишлеността и особено малките и средни предприятия са далеч по-уязвими в това отношение. От тук има и трудности за достъпа до финансовите пазари, но виждам, че нямам време, затова ще пропусна някои от слайдовете, колкото и да са интересни. По-скоро бих искал да обърна внимание на това, което ние наричаме краудворк или съвместно учене и съвместна работа. Ние организираме специална проява на 19 март. Това е един обяд, на който ще разгледаме економиката на платформите. Ще пропусна и следващите слайдове – за да стигна до този чудесен храм, който сме представили тук. Знаем, че всъщност най-важното е умението за справяне с промяната. Важно е гражданите да разработят умения, да се справят с прехода и да могат да покрият екологичните и амбициозни цели на Европейския съюз през следващото десетилетие. Необходимо е също така да имаме трансверсални умения за наемане на работа. Всичко това е взаимосвързано. Необходимо е да сме сигурни, че има широк достъп до професионалното образование и обучение, че информираме достатъчно по изпълнението на нашите политики и от друга страна използваме наученото, за да променяме активно тези политики при необходимост. През 2020 година сме представили акцентите на своята работа, виждате ги на слайда. Разработване на умения, проследяване на политиките и проучване на уменията. Всичко това е много важно за нашата задача. Благодаря ви и разбира се съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви за много интересното представене. Ще имаме време за въпроси по-късно, но сега ще дам думата на господин Хуан Менендес Валдес, Eurofound. Значи, благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати, колеги. Искам да благодаря на вашата комисия. Някои от депутатите са ми познати от предишния мандат. Аз участвам за първи път на такава среща, тъй като аз от 9 години съм директор на Eurofound. Мандата ми приключва в края на годината през декември. Надявам се, че ще имам възможността да участвам на някои разисквания с вас, но не и в сегашния формат. Миналата година беше година на промените. Не е необходимо да повтарям Очевидно имаше промени в парламента, в съвета, създаде се нова агенция, е, най-голямата агенция, Европейският орган по труда. Е, предстои оценка и, което е най-важното тази година, приключваме сегашната многогодишна работна програма. Това е последната година от цикъл. В настоящия цикъл са предвидени четири стълба на работа, работни условия, устойчив труд. Това са условията, които са необходими, за да могат хората да работят по-дълго с оглед на демографските фактори. На второ място индустриални отношения, социалните партньори влияят върху нашата работа. Освен това, промяна на пазара на труда, като преструктуриране и други фактори. И на последно място, качество на живота и публичните услуги. И освен това, към тези четири стратегически приоритети имаме ня, ня, два хоризонтални. Първата е свързана с цифровизация и въздействието и върху заетостта. Ние работим активно по този въпрос и на второ място наблюдение върху социалното сближаване в Европа. Няма да представям всички резултати или цялата работа, която ще свършим. Това е, това е информация, която може да се намери в официалните документи. През 2019 година в първията стратегическа област публикувахме съвместно с МОД съвместен доклад и И в този доклад обхванахме 41 страни, 1,2 милиарда работници в цял свят – тук включваме САЩ, Южна Корея, някои китайски градове и някои страни в Латинска Америка. Втората област е свързана с баланса между личния и професионалния живот. Има данни за работното време и за предпочитанията на майките и бащите и това е много важно за обсъждането на директивата относно баланса между личния и професионалния живот за родителите. Каква е, какъв е резултатът от тази дейност? Тя беше отразена в съвместния доклад за заетостта в раздела за качествени работни места и също така е, направихме много презентации с акцента върху работното време пред държавите членки и представихме в е, проблеми, свързани с баланса между личния и професионалния живот е, и, проблем, и равноправието на половете по време на румънското председателство. През 2020 2020 година ние предвиждаме доста дейности с всички държави членки, в това число и Великобритания, тъй като тя все още е държава членка. Ние ще публикуваме доклада, в който са обобщени основните констатации. Има различни анализи, няма да споменавам всички тях. Може би си заслужава а, дейността ни по теле а, дистанционна работа, в това число правото да да не си онлайн. През 2019 година в областта на индустриалните отношения най-важният проблем, който обсъждахме, беше минималното заплащане, разполагаем доход за европейските работници. И виждате, че това е видимо в консултация. Консултация Европейската комисия започна работа по такъв диалог. Ще публикуваме основен доклад, но както казах, работата беше съсредоточена върху минималното заплащане, но също така по въпроси, включени в съвместния доклад за етоста. През 2020 година ще продължим да работим в подобни области и ще публикуваме доклад, в който са събрани различни констатации и заключения. Работим също така и в областта на участието на социалните партньори в семестъра и подпомагане на изграждането на капацитет на социалните партньори, област, която е много интересна свързани с взаимоотношенията между половете, прозрачността на заплащането на мъжете и жените. Участието и принос към работата на парламента. Ние участвахме в заседание по колективното договаряне 21 януари. В областта на промените на пазара на труда преглед на фирмите. Това е съвместно начинание с колегите от СДФОП и това е чудесен пример за взаимодействие между институции, не само от финансова гледна точка. Интервюирали сме над 30 000 фирми в Европа и ще представим резултатите тази година. Работим съвместно с Института за трудова економика ИЗА. Предвиж... Работим по пилотен проект, предложен от парламента за бъдещето на производството. Тук се обръща внимание на новите технологии, прогнозите за заетостта и растежа в различни сценарии. Предвиждаме растеж от 1,3% и 0,5% нови работни места. Разбира се, има разлика между различните държави членки, различните сектори. Работихме по сегментирането на пазара на труда и също така по структурните промени в пазара на труда отражението върху политиката. На първо място тук трябва да споменем Парижското споразумение е, и е, доклада за заетостта и социалните тенденции в Европа. Там има цял раздел за околната среда. За тази година е, ще публикуваме анализи за недостига на работна ръка. Ще прескоча тази част и ще премина към качеството на живота и публичните услуги. Представили сме доклад и е, предстои да чуете доклад е, за състав е, и благоденствие на домакинствата. Също така, Световната здравна организация в анализа на здравето използва препо... данните от Европейското проучване за качеството на живота, за да направи сравнение между различните държави членки и за причините за неравенството. През 2020 година искаме да се занимаем отново с младите, които нито учат, нито работят и други различни проекти. Е, Също така бедността е, ще съставлява важна част от работата ни е, за цифровизацията и бъдещето на заедостта. Тук беше казано, че ще представим информация, презентации. Днес някои от резултатите са за съвместния доклад за етоста и а, ние анализираме различни сценарии. И накрая в областта на сближаването в Европа има положителни и отрицателни страни. Тези констатации бяха представени на съдание на МКО и СФИС. Сега няколко думи за резултатите. 95% от потребителите са удовлетворени от работата на Еврофаунд, 94% казват, че данните са надежди. 90% смятат, че работата ни съответства на политическите приоритети. 82% препоръчват публика... и са препоръчали публикациите на е, Еврофаунд. Сега ключовите показатели за изпълнение през 2019 година. Разработили сме 160 документа. Разработили сме 210 материала, по, които са поръчани от различни организации. Нашето ръководство, нашето ръководство иска да започнем работа с различни организации. С, започнахме да обсъждаме евентуално взаимодействие с Агенцията по околна среда. Искаме акцентът да бъде и върху прехода към, към енергийния преход. Благодаря за тази много интересна презентация. Ще имаме възможността да разговаряме през тази година. Мисля, че все още не сме раздали поканите за работния умят на 19 март. Но всички, които са в залата, е, нека да си запишат датата защото предстои много работа в сътрудничество с нашите агенции. Сега искам да дам думата на, господа, на госпожа Криста Седвашек, изпълнителен директор на ОША. Благодаря. Уважаеми колеги, членове на ЕМПЛ, искам да ви направя един кратък преглед за това какво се случи през 2019 година и какво очакваме да работим през 2020 година. През миналата година празнувахме 22-та си годишнина, т.е. за 25-та си годишнина, т.е. от 25 години ние популяризираме идеята за безопасен труд в Европейския съюз, като стъпаме на економическа и научна информация. Ние използваме най-различни важни инструменти, за да изпратим важното послание за безопасния труд на работното място. Ние провеждаме различни кампании. Последната беше приключила миналата година темата беше опасни вещества. Сега през октомври, по време на Европейската седмица за ментално здраве, ще започнем нова кампания. Имаше много мероприятия, които проведохме през 2019 година в рамките на регламента, който поставя нашето основаване, искам да спомена един въпрос, който беше включен в регламента. Моето мнение е, че има липсваща връзка между ОША и Европейския съюз, а именно ние назначихме независим експерт като наблюдател в управителния съвет. Това е господин Влад Миксич. Миналата седмица той беше на заседанието на управителния съвет. Аз съм убедена, че това ще е много продуктивно сътрудничество с Комисията по заетост и ОША. И така споменах сътрудничеството с комисията, парламента, но какви са нашите изводи? Безопасността на труда е, си остава една много важна политическа област в Европейския съюз. Искам да ви дам няколко, няколко информации за видеопослание на нашата страница – то е опосредствено от новия комисар Шмидт. Той казва, че безопасният труд е приоритет в рамките на дневния ред на Генерална дирекция за етост и комисията като цяло. Това се случва на фона на въвеждането на новите технологии, цифровизацията, на новите начини на труд – така че приоритет е наистина да осигурим безопасен труд до пенсионирането на работниците и служителите. Измахме и публикации, различни публикации, свързани с четирите агенции за заетост в този преглед мога да направя заключението, че няма нужда от основни промени при ОША, тъй като основните заключения за работата на ОША са положителни. Но естествено ние приемаме препоръките на комисията и ги обсъждаме в момента. Както казах, през 2019 година имахме много успехи. Имахме много добро изпълнение на бюджета и също така имахме много тясно сътрудничество с нашите национални фокусни точки, които са основни а, е, за прилагането на нашата работа. Имахме и много добро сътрудничество с социалните партньори. А сега резултатите, които постигнахме през 2019 година. Както знаете, нашата основна целева група са хората, които правят политика. Ние задаваме препоръки в IOSH Europe. Ние работим с посредници, с научни работници и с малките и средни предприятия и микропредприятията. Ние включваме тази група предприятия във всичко, което правим, защото трябва да адаптираме нашите инструменти към техните нужди. Малките, средни и микропредприятията. Ние публикувахме един преглед за едно научно изследване, свързано с тези предприятия. Това е обаче една непрекъсната тема, която ни занимава, защото виждаме, че безопасността на труда си остава важна тема и тук става дума за борбата срещу рака. Мерките обратно на работа след преодолян рак, експозиция на биологични агенти. Е, на тази тема е посветена една от нашите публикации и системата за борба срещу професионалните заболявания. На това бе посветено друга издание, над което работихме. Искаме да създадем конкретно сътрудничество с СЗО и с МОД. Развиваме в момента модел за разпределение на, на щетите, нараняванията и болестите в Европейския съюз. А сега искам да се върна на кампанията за безопасен труд. Както казах, една от основните дейности ни е именно провеждане на кампании – е, кампанията, която приключи, беше за опасните вещества. Това беше най- успешната ни кампания, защото нивото на ангажираност беше най-високо. По този начин говорихме и за канцерогенните и така успяхме да дадем принос на Нидер... към нидерландското председателство. Както казах, малките и средни предприятия и микропредприятията са основна тема за ОША. Ние публикувахме голям преглед по тази тема преди една година и продължаваме работата си в контекста на малките и средни предприятия особено в развитието на, на инструменти, които да помагат на малките и средни предприятия. Вече развихме, развили сме от много години так, инструмента ОИРА. Това е а, система за оценка на риска, която може да се ползва онлайн възможност за работене е, с социалните партньори. Това е друга тема. Освен това, разглеждаме отношенията между социалните партньори и експертите в областта на селското стопанство, защото там се намира мнозинството от малките и средни предприятия. Освен това, приключихме и проучването си ЕЙСА, проучване, което включи 45 хиляди организации, които работят в областта на безопасността на труда. Сега ние може да сравним това проучване с предишното си проучване и интересни са заключенията, които виждаме тук, например важността на законодателството, важността на управлението на социалните въпроси и за първи път си задаваме въпроси как, се, как какво влияние оказва цифровизацията на ниво компания. Освен това, продължаваме да, да работим над една цяла система за визуализация. Работим с комисията по тази система. Целта е да изградим система от индикатори за безопасността на труда във всяка държава членка. Сега, перспективите за 2020 година. Ще се спре на три основни дейности. Първата – маскулосклети заболяванията. Това е основната причина за ранно пенсиониране. Това ще бъде предмет на следващата ни кампания – Цифровизацията, това е нещо много важно. Започваме с нов преглед на ОША, нов доклад за дейността. Тук също работим с Eurofound и с другите агенции, но ние представяме нещата от друг ъгъл. Но така или иначе, сътрудничеството тук е важно. Основаваме се на малките и средни предприятия и проучванията за тях, започваме един анализ за съответствието на нашите инструменти към нуждите на малките и средни предприятия. Освен това, развиваме нова методология за предотвратяване на заболяванията от рак. Предвиждаме нови дейности през 2020 година. Ще се съсредоточим на върху кръговата економика и безопасността на труда и ще се съсредоточим върху психосоциалните рискове. Това е непрекъсната тема за нас. Това е много чувствителен въпрос и ясно е, че имаме нужда от повече информация, повече инструменти, за да подобрим ситуацията на ниво компании. Благодаря за тази презентация, казва председателката, а сега давам думата на господин Онестини, който ще направи презентация за работата на Фундацията за обучение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вашата комисия за възможността да представя най-важното от работата на Европейската обучителна агенция. Ние сме донесли и разяснителни материали, които ще ви дадат по-добра представа за работата на нашата агенция. Както знаете, имахме възможност миналата година да направим своето първо представене пред вас. Това е единствената агенция, която работи изключително и само извън Европейския съюз. Нашия мандат е единствен по рода си. Освен това, 2019 година отпразнувахме своята годишнина и решихме, че това е отдачен момент, в който да видим как можем да постигнем повече резултати по задачите, които са ни поставени и които бяха определени преди 10 години. Сега има нова стратегия за Европейската обучителна фундация или ЕОФ. Има наблюдатели, назначени от Европейския парламент. Те присъстват тук в залата, госпожа Бавер и господин Серкас. Ние работим със страните партньори – 29 страни партньори от Средиземноморието стигат от Западна Азия до Западните Балкани. В този контекст ще кажа, че всичко всъщност е познато на вашата комисия, защото се усеща все повече разликата между очакванията на бизнеса и на личните умения. Има недостиг на умения. И това, разбира се, не характеризира единствено страните партньори. Вижда се и на други места. Установяваме също така, че Усъвременяването, актуализирането на уменията в тези страни е тясно свързано с възможността на страната за растеж и устойчивост. Ето защо ние като Европейска агенция си поставяме за цел да подкрепяме усилията на страните в тази област. Нещо друго, което е важно – в тези страни партньори уменията стават все по-важни в политическия дневен ред. Те са залегнали в Европейския социален стълб. Едно от основните постижения на последните няколко години там образованието и обучението имат предна значимост. Но също така и в страните партньори те стават все по-съществени. Ние разчитаме на фонда за разширяване. Някои от страните партньори ускоряват усилията си за реформа на своите обучителни системи, за да могат да се възползват пълноценно от това, което предлагаме. Комисията освен това посочи, че при новия зелен пакт уменията ще бъдат особено важни не само в Европейския съюз, но и в страните партньори, тъй като зеленият пакт иска да наложи принципа за устойчивост и отвъд границите на Европейския съюз. Така че ние ще продължим да подкрепяме реформите в образователните и обучителните системи на страните партньори на Европейския съюз. Ще работим и с Африканския съюз, с Съюза за растеж и заетост. Може би трябва също така да благодаря на колегата Зипел от вашата комисия, тъй като по време на работен обяд ние успяхме да представим своите стратегии, да споделим идеите си и това беше чудесна възможност да се срещнем и с някои от членовете на комисията. Сега имаме нова стратегия, която обръща внимание на обучението в контекста на развитието на човешкия капитал – за нас е важно страната да може да предвиди какви умения ще бъдат необходими и обучението да не се разглежда в изолация в контекста на една по-широка система за взаимодействие. Да се предвидят като фактори пазарите на труда, наличните личните работни места, демографската промяна и миграцията. В тази стратегия ние отчитаме също така, че като агенция няма да получим нови ресурси, затова ще трябва да помислим как да преструктурираме предлаганото на страните партньори, така че да подкрепяме тези, които извършват реформи да видим къде са приоритетите на Европейския съюз и на държавите членки, така че да предоставим експертност, когато е необходима. В контекста на стратегията бихме искали да обединим знанията по методиката, подходите, в контекста на външните отношения и да ги споделим по-широко. Освен това, ние предоставяме и консултации, ние помагаме на тези страни не само с нови идеи, но и с определяне и изпълнение на приоритетите. За нас е важно проследяването, а и оценката. И последният елемент на нашата стратегия ние разчитаме на тези европейски партньорства. Агенцията ни беше създадена преди 25 години с идеята за сътрудничество. Сега обаче има много повече агенции, които работят в областта обучение – и национални, и международни, като тези на ЮНЕСКО, на Международното ведомство по труда, ние трябва да работим по-активно заедно с всички тях, за да оптимизираме своя принос. Ако трябва в заключение да кажа няколко думи за 2020 година, то тя е преходна за нас, тъй като ние ще започнем изпълнението на новата стратегия, която трябва да бъде напълно внедрена до 2021 година. Имаме три водещи инициативи. На първо място – процеса от Торино, процеса на наблюдение, който е двугодишен и проследява развитията в тези страни, през 2020 година ще се насочи към източното партньорство. Имахме представене на регионална конференция в Беларус по националните приоритети. По-късно има среща на върха също така работим с средиземноморските страни и с Средна Азия. Ако се интересувате, имайте предвид, че винаги приветстваме участието на членове на Европейския парламент. Вие може да посетите и някои от тези национално организирани прояви. Да се включите и в обсъжданията. Ние винаги водим такива обсъждания с местните власти. На второ място проучваме бъдещите умения в традиционните отрасли, за да видим как се променят тези отрасли. Например, автомобилостроенето в Турция – там проследяваме как цифровите умения навлизат в един такъв отрасъл, който все още е водещ за страната. Какво означава това за системите на обучение? И какви подходи възоснова на обемите данни могат да помогнат? Базите данни не са толкова обемни, както тези над СДФОП за държавите членки, но все пак са важни. И на трето място ние подкрепяме усилията на комисията да разработи мрежата от центрове за отлични постижения. Тук са обхванати и страните по Еразъм, но ние разширяваме възможностите и за нашите страни партньори – така че и те да се възползват от възможностите за отлични постижения и също така да са по-видими възможностите на обучението и образованието. Благодаря ви. И последено не е по значение, тъй като това е най-наскоро присъединената агенция господин Хорди Карел Ела. Благодаря ви за поканата. Наистина, това е най-новата агенция, Европейския орган по труда. За 2019-2020 година основната цел за органа е да се учреди административната и управленска структура, която е необходима за работата през следващите години, така че аз ще трябва да говоря за по-скучни въпроси в сравнение с своите предшественици, т.е. ще говоря за организационно-технически въпроси, процедурата за назначаване на служителите, които са необходими за осъществяване на задачите. Назначихме специалисти, разбира се, работим и с експерти на комисията. Публикувано е и съобщение, и публикувана е обява за изпълнителен директор на агенцията. Предвидени са процедури по които поста да бъде запълнен до лятото. По всяка вероятност това е последното ми явяване пред вашата комисия. От една страна съжалявам, но от друга страна това означава, че Европейският трудов орган вече ще е започнал своята работа. както знаете, през октомври миналата година органът беше учреден официално на церемония в присъствието на депутати, на представители на комисията и вече бяха проведени две срещи на управителния съвет. Второто заседание беше през септември. То беше посветено на работната програма за 2020 година решенията на управителния съвет, приоритетите през 2020 година да бъдат организирани около два основни въпроса. На първо място улесняване на достъпа до информация за трудовата мобилност, управителният съвет реши да създаде работна група с членове на управителния съвет, за да се придвижи напред работата и на второ място, което е много важно, координацията и подкрепата на а, съвместна дейност. Работната група ще заседава. Работата им ще започне следващия месец. Идеята е да се постигнат ясни резултати. Разбира се, тук трябва да се прави да се постигне баланс между амбицията и реализма и амбицията трудовият орган реши да работи съвместно с Европейската платформа. Както знаете, ще се проведат разяснителни кампании от платформата и органът реши да обедини усилията си с тях в тази рамка. Ще предприемем нещо, което е, има символично значение. Ще започнем първите съвместни проверки, няма да. Е, работата ни все още ще бъде в е, своите начални етапи, но ние ще покажем, че се занимаваме не само с администрация и организационно-технически въпроси, но че и работим на терен и че е, органът съществува. Факта, че управителният съвет взе, избра два приоритета. Първо, информация и съвместни проверки не означава, че останалите задачи на агенцията са на заден план. Разбира се, ние ще работим по много други теми тази година. Ще спомена две от тях. На първо място непрекъсваемост на работния процес за две съществуващи мрежи и платформи. Едната е прехвърлянето на задачи от комисията към органа. Този ни трябва да се Предаването ще бъде сложно, защото е, трябва да се осигури непрекъсваемост на работата и работата по ЕЛДЕС е върви без проблеми. Другият въпрос е свързан с за платформата за недеклариран труд. Тя съществува от доста време. Аз съм пристрастен към нея, защото съм нейен председател. Мисля, че тя постигна успех и успя да обедини усилията на всички членове, на социалните партньори и трябва да се погрежим, когато се осъществи а, прехода от независимо съществуване към, ор, към агенцията, платформата да а, продължи добрата си работа. Не предвиждам някакви сериозни трудности в, тези, в процеса на прехвърлянето. Удовлетворен съм от това, че платформа и агенцията вече работят заедно. Разбира се, предстоят предизвикателства до година и по-до година. От една страна организационно-технически въпроси и това е интеграцията на служителите за връзка от националните делегации. Те ще имат много конкретна и важна роля в функционирането на органа. Очакваме те да започнат работа през първото полугодие тази година. Разчитаме на тях, но е много важно държавите членки да назначат подходящите хора – защото в управителния съвет сме написали трудова характеристика, но тези хора е много важно да имат не само тесни връзки със своята национална агенция, а да работят и в рамките на агенцията. Както казах, предстоят, предстои ни трудно съчетаване на, органи... на решаването на организационно-технически въпроси, които не представляват интерес за политиците, но опитът сочи, че когато тези въпроси не са решени, възникват проблеми през 2020 година и искаме да всичко да сме приключили с този аспект. И затова предложихме да се предприемат конкретни мерки за съвместните проверки и нека да споделя с вас нещо, което се случи на управителния съвет. Предложихме поне една съвместна проверка и съв... управителният съвет взе решение за 7-8. Да, каза председателката, благодаря за тези интересни изложения. Сега ще дам думата на представители на политическите групи, но може би ще бъде, можем да го направим в рамките на един кръг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на агенциите за интересните презентации, всички проучвания, препоръки са много полезни за нас в нашата работа. Ние разчитаме да продължим доброто сътрудничество с комисията ЕМПЛ и агенциите и също така с новият европейски орган по труда. Като нов депутат аз бих предложила едно посещение на агенциите през този период и може би също така два въпроса. Как да включим по-добре конвенциите на МОД в нашата работа? Това беше първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е Имате ли чувството, че натовареността във вашата агенция се а, увеличава и а, достатъчен ли е бюджета с а, оглед на задачите? В а, комисията МПЛ ние имаме навика всяка година да посетим а, по една агенция. И е, ще уведомим колегите, които искат да се присъединят към мисията. Е, от името на Сирийски демократи Мариан Финт. Благодаря за подробните презентации. Много е важна тази агенда, този дневен ред за бъдещето на Европа. Ще продължа на датски. Мистер Сибел. Господин Сипел, много е важно всички в Европа да получат образование. Всички хора. Всички учители, обучители трябва да разберат какво означава промяна в образованието. Как виждате Европа а, и образованието за следващите пет години. На следващо място, господин Валдес, благодаря за това, което казахте. Аз ползвам вашата интернет страница. Има много хубави информации там. Вие казахте, вие говорихте за прозрачността на заплатите. Знаем, че има разлики между мъжете и жените. Вие можете ли да кажете как допринасяте за а, това заплатите да, са, да станат по-равни? Госпожа Седлачек, начинът по който вие давате при, примери от истинския живот – мисля, че това е много хубав метод за създаване на, един, на една обща система, защото работодателите трябва да имат ясни примери. Е, господин Сипел говори за промените на, на работното място и че промените, ако човек не е готов за тях, могат да предизвикат стрес и психосоциални проблеми. Как могат да бъдат предотвратени тези проблеми? Това е моят въпрос към госпожа Сел Седлачек. Благодаря. Благодаря. Господин Бруне, от името на Рене. Благодаря. Госпожо председател, ще дам думата на колегата Вероника, ако нямате нищо против. Благодаря ви, Силви. Моите въпроси са свързани конкретно с работата на госпожа Седлачек. Вие ни напомнихте, че през последните години Оша води кампания за да информира за опасността от карциногенни фактори. Какво мислите вие за случаите на рак, които се диагностицират всяка година 80 000 починали? До каква степен те са обвързани с условията на труд, с възрастта, много от преживелите рак, освен това, имат дългосрочни симптоми, които затрудняват до голяма степен обичайния им живот. Какви са препоръките от последните години и каква е вашата пътна карта срещу канцерогенните влияния? Освен това, ние сме много притеснени за канцерогенните фактори, които не са свързани с околната среда. Едно наскорошно проучване показа, че работата през нощта до голяма степен увеличава риска от рак на гърдата при жените. Вие ще водите ли кампания, за да се разбере този риск? Това също е риск от заболяване на рак, без да е свързан с конкретен канцерогенен фактор на средата. Благодаря. Благодаря. Не виждам други колеги от името на зелените да искат думата. От името на идентичност и демокрация няма колеги от името на ЕКАРА господин Къкин. Искате ли думата? За съжаление, аз тък му пристигнах. Така че не съм подготвен да задам въпрос. Добре. Не виждам от Гуе никого. Така че преминаваме към спонтанните изказвания. Ще имате възможност и вие да зададете въпрос. Значи първо депутатите, после експертите и после давам думата на директорите. Йохан Даниелс. Благодаря. Благодаря за презентациите. Два въпроса имам, свързани с работата на Европейския орган по труда приветствам приоритизирането на смесените инспекции. Първият ми въпрос трябваше да е за амбициите за работната програма, а именно да има поне една пилотна инспекция, но възви... разбирам, че вашите амбиции са по-високи, така че окоръжавам ви да вдигнете летвата колкото се може по-високо. По-добре е да направите колкото се може повече инспекции. Може би една на година не е толкова амбициозна цел. Сега, за синергиите с другите органи и на национално равнище, какви са синергиите, които може да, да намерите, за да се избегне при покриване на дейностите. И на следващо място, в е, член 8 се казва, че социалните партньори на национално ниво могат да сигнализират за определени случаи. Това вече се е случвало от синдикати, от други организации. Моят въпрос е, по време на миналата година и на тази година, какви мерки смятате да предприемете по отношение на вече е, зададените сигнали и на бъдещи сигнали. Господин Фернандес Дюран, е, госпожа. Благодаря ви. Ще говоря испански. На първо място искам да благодаря на представителите на агенциите. Обръщам се към господин Менендес Валдес и госпожа Седлачик с въпрос свързан с здравословните условия – Наистина има множество проучвания на агенции, на организации, които се фокусират върху условията за труд и здравето на работниците. Ме ме интересува какво се прави, за да се проучи отражението върху психичното здраве. Защото мисля, че и при други обстоятелства сме обръщали внимание на същата идея емоционални разстройства поради голямо напрежение или неспособност за адаптиране. Това са видове разстройства, свързани с конкретния трудов контекст. Те много лесно могат да бъдат предотвратени. Ясно е, че едно такова разстройство е свързано и с общото здраве. За това на Европейския съюз му липсва една стратегия за психичното здраве. Понякога това са много сериозни нарушения. Стига се почти до шизофрения. Основният проблем обаче са общите психични разстройства – които имат общи характеристики, те могат да бъдат предотвратени. За това трябва да видим кои са тези условия на труд, които са най-благотворни за психичното здраве на работниците и служителите. Има много проучвания, но липсва необходимия натиск. Вниманието на Европейската комисия и парламента също е важно. Ние работим по този въпрос, за да има препоръки във всяка държава членка за условия на труд, които са благотворни за психосоциалното здраве. Освен това, както беше казано, всичко свързано с цифровите технологии до голяма степен се отразява на психичното здраве. Тази хиперсвързаност за това е необходимо да имаме правна рамка. Комисията трябва да работи по правото да откажеш да бъдеш член на тази взаимосвързана мрежа. Защото хиперсвързаността води до изолация, дори до опити за самоубийства. Затова трябва да се работи. Европейският парламент също ще подкрепя да разчитаме на данните и да разработим тези нови модели на труд, които засягат не само физическото, но и психичното здраве. Благодаря, господин Петен. Благодаря. Има имам нещо общо с господин Корел и господин Валтес. Това е също моето последно заседание тук, така че желая ви всичко хубаво и благодаря за отличната работа. Исках да задам един въпрос на господин Онестини. След като Британия ще стане съседна страна, ние ще ви приветстваме с удоволствие в Обединеното е, кралство, но няма да да, да, да го направя. Искам да кажа следното. В Европа имаме 75 милиона хора, трудещи се, които страдат по някакъв начин на работното място. Един от трима са това. И, говор... и се интересувам по-скоро от младите хора и демографската промяна. Е, трябва да има баланс между образование, работа и пенсиониране. Това е трудно. Мен ме интересува специално да разбера от господин Сибел каква работа е свършена в тази област за този баланс. И освен това, е, имате ли Имате ли участие в програмата на СЗО за екосъобразни е, градове? Гражданското общество се окоръжава да участва в тази програма. Благодаря, господин Ангел. Благодаря. Искам да задам два въпроса. Благодаря за презентациите. Господин Сибел каза правилно, че има предизвикателства. Имаше четири, сега са пет агенции. Всичко това представлява предизвикателство. Някои мандати са 25 годишни, други са актуализирани мандати, така че трябва да се предефинира разпределението на труда, за да няма, на работата, за да няма дубли, дубли, дублиране на, на работата в това семейство от пет агенции. Сега, зная, че бюджетите ви са строги и не може да ангажирате много хора, но има тенденции за агенциите да привличат повече допълнителни временни служители и да има аутсорсинг на работата. Това е тенденция. Интересуваме пропорцията между постоянни служители и временни служители. Госпожа Брюне. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също ще говоря на френски с два въпроса. Единият е насочен към Европейския орган по труда, от който имам големи очаквания. интересуваме по какви въпроси сте сезирани на първо място и какво правите, когато това се случи. След това въпрос към Европейската информационна фундация или обучителна фундация. Въпрос свързан с квалификациите, особено в средиземноморските страни. Това е проблем много важен за мен – какво правите, за да работите заедно с предприятията, професионалните среди в името на едно бъдеще на квалифицираните работници? Благодаря. Последният оратор, господин Веле. Велер. Благодаря, ще говоря на полски. Благодаря за всичките тези интересни презентации, за цялата информация. Беше много приятно да изслушам презентациите. Интересуваме това, което казахте за приспособяването на формата за квалификация към нуждите на трудовия пазар. Това не е нов въпрос – от години вече говорим по него. Идеята за координиране на обучителната система и нуждите на пазара, това е въпрос, който поставяме от години. Но интересуваме как се развива тази координация. Тя подобрава ли се с годините или не? От една страна анализираме пазара, дефинираме нуждите му, но може би има пропуски между вашата работа и истинските нужди на пазара. Във вашата работа какво преобладава концепт кон- концепциите, които изработвате, изработване на проучвания или пък наистина осветлявате нуждите на пазара. Благодаря. Окей. Okay. Uh, I, I I was uh, uh there. Госпожа Регнер. А сега ще дам и думата на експертите. Благодаря. Искам и аз да задам един въпрос. Извинявам се, че малко закъснях. Моят въпрос засяга половата равнопоставеност. Е, най-напред, джендър мейнстриминг. Как е, се прилага равнопоставеността на половете, между половете във вашите агенции? На следващо място има добро сътрудничество с Европейски институт за полова равнопоставеност и Европейския парламент. Ние знаем за Дъблинската конвенция и нейните разпоредба, но би трябвало да, да, да използваме повече полезните взаимодействия. Как изглеждат те при вас? На следващо място. Какво остава за работещите жени, тяхното състояние и ситуация, е, неравномерното заплащане между мъжете и жените и Дъблинската фундация. Докъде сте подготвили вашата работа, подготвяте вашата работа в рамките на сътрудничеството с комисията и минималната заплата. Тук най-вече са засегнати жените, те получават по принцип по-малко като заплата. Какво, какво подготвяте вие като предложение от агенциите към европейските институции? Благодаря. Сега ще дам думата на господин Бекер, наш бивш колега. Той е експерт в СДФОП. Благодаря. Аз в своята компетенция като дире... искам да благодаря на директора Зибел за този преглед. Ясно бе показано, че промяната на обучението и промяната на пазарите е са големите предизвикателства. Тук включвам демографското развитие, цифровизацията. Виждам тук много важен аспект. И той е важен, когато говорим за ситуацията на професионалистите. Дученето през целия живот също има своята роля тук – мисля, че дуалното обучение, младежката гаранция са важни инструменти за актуализиране на обучението и образованието в Европа. Това е, според мен, също съществен аспект. Тук е ролята на обучителната фундация е много важна, за да се насочат силите там, където има нужда от тях. Как може да упражним натиск или как може да мотивираме националните правителства и националните организации, институции, включително и социалните партньори, които имат много конструктивна роля в крайна сметка. Как може да ги обвържем и да ги мотивираме да действат на национално равнище? Имаме нужда от модерно образование, особено за младите хора. Това е нашата цел. Но нашата целта, цел е да имаме модерно обучение през целия живот. Това според мен е приоритет. Приоритет, който засяга съществуването на Европа. Аз ще се опитам да не държа доклад, да не държа лекция, но в крайна сметка моята роля като експерт е да дам перспективата за, този, за съществуването на Европа. Именно много е важно в този контекст увеличаване и подобряване на професионалната квалификация. Моля колегите за подкрепа, където е възможно когато става дума за мерки за подобряване на професионалното образование. Благодаря, господин Бекер. Сега ще дам думата на Лопес Фонтане, експерт за Еврофонд. Благодаря, госпожо председател. Наистина, както каза и господин Менендес Валдес, е, целта на агенцията е да работи с европейските партньори, с предоставящите данни, за да може по-лесно да се вземат решения. Много ясно е какви са задачите. Агенцията работи много усилено през последните години. Аз мога да кажа, че Познавам добре трудностите. Трудно е да се законодателства по-добре, за да се отразят всички проблеми на гражданите, да има добър баланс между професионалния и личния живот. Но е ясно, че когато разполагаме с обективна информация, анализ на различните сектори, групи, отражението на политиките. Тогава вече работата ни е много улеснена. Датите, предоставени от Еврофаунд, са все по-актуални и важни, както може да се види с текущото допитване по минималното трудово заплащане. Една много противоречива тема. Трябва също така да се приложи същия подход и по отношение на членовете на домакинството, нещо, което ще чуем по-късно. По отношение на трудовите пазари в Европа виждаме, че все още има неравенство, има разлики между различните държави членки. Не е толкова лесно да се промени економическият цикъл. Еврофаунд знае, че имаме и голямото предизвикателство на демографските промени, на новите технологии, на измененията на климата. Но е ясно, че ние имаме нужда от емпирични данни, за да се справим по-добре с тези предизвикателства. За това работата трябва да продължи и дори да се подобри, но тук това трябва да е обвързано с съответния бюджет. И други колеги говориха за възлагането на работа на агенциите извън тях. Много е важно да може да се разчита на необходимия бюджет. Освен това, трябва да имаме предвид, че някои работни места ще изчезнат, но ще се създадат и нови работни места. За това трябва да се работи за възможно най-добрата производителност и защита на работниците. Наистина трябва да благодарим на господин Менендес за отличната работа през последните години. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Миксич, нашият експерт за ОША. Благодаря ви. На първо място искам да благодаря на служителите на ОША. Те ме приеха много добре по време на срещата на управителния съвет в края на миналата седмица. Това беше и важен момент в бъдещото ни сътрудничество. Поздравявам Оша за някои от набелязаните приоритети през идната година, особено цифровизацията, заболяванията, свързани с професионалната дейност. Доктор Седлачек вече описа тези приоритети. Психосоциалния риск също беше споменат и от една от евродепутатите. Важен приоритет наистина за всички нас е и обобщаването на тези приоритети ние трябва да имаме предвид и мнението на европейските депутати – самият аз бих предложил по-голям акцент върху проблемите, свързани с рака. Оша вече разглежда тази идея, разглежда работите, факторите, извинете, свързани с професионалната дейност, които водят до такива заболявания. Европейската комисия също заяви интерес. Това е много важна тема и за тази комисия. Следователно, мисля, че трябва да е в центъра на усилията на ОША. Ще бъда кратък, но бих искал също така да се спре и на три от предизвикателствата до година. Ние сме в началото на нашето сътрудничество, но видях, че има някои предизвикателства – Агенцията вече се е справила и с определени от тях. Но трябва да се мисли как да се стигне до малките и средни предприятия, тъй като тук има и големи разстояния, трябва да се разчита на националните звена за контакти. И тъй като ги споменавам, Нека да напомня, че ние разполагаме с инструмента за подпомагане на контактите с тези национални звена. Той е много важен, освен това много се харесва в държавите членки – На заседанието на управителния съвет се посочи обаче, че би трябвало да се направи по-гладка работата на самия инструмент, тъй като има известна бюрократичност. И нещо друго, може би най-важното през следващия работен период, да работим по Европейската стратегия за безопасни и здравословни условия на труд – тази комисия, разбира се, ще представи много идеи, но аз исках да ви уведомя, че оповестените резултати се базират на 15 000 проведени интервюта и за това те трябва да бъдат взети под внимание от Европейската комисия и да се впишат в новата стратегия – благодаря колегата Серкас, който докладва за Европейската обучителна фундация. Благодаря ви. Искам да поздравя колегите, които са в залата и да поздравя всички директори на агенциите. Аз съм имал възможност да работя с всички тях, особено с господин Менендес Валдес – който наистина има много добри резултати. В агенцията в Торино виждам неща, които искам да споделя с колегите. На първо място трябва да кажа, че докато проследявах работата в Торино и в други столици, се убедих, колко високо е качеството и колко големи са усилията с едни много ограничени ресурси в 29 страни извън Европейския съюз. За това трябва наистина да продължи тази работа по подкрепа на реформите в тези страни. Това са страни с множество социални проблеми, така че агенцията в Торино наистина отлично си върши работата. Ние в Европейския съюз често имаме по-големи амбиции, отколкото средства. От тук се създава и известно разочарование, което се отразява и на качеството. Но мисля, че в момента има нова стратегия, нови амбиции с този директор – и би трябвало тази комисия по заетост да подкрепи нуждата от нови ресурси, за да може амбициите на Европейския съюз да бъдат придружени и от по-голяма финансова амбициозност. В противен случай наистина може да се стигне до разочарование – трябва да кажа, че средствата, с които разполага обучителната фундация, са много ограничени. Искам да поздравя фундацията с 25-та и годишнина, но сега настъпва един нов етап. Необходимо е повече взаимодействие, тъй като наистина множество са агенциите и организациите, които работят вече в тази област. Разбира се, при тези 29 страни възниква въпроса и с географските ограничения. Сега имаме и Брекзит. Ние не можем да оставим отворилите се празнини. Разчитаме наистина на капацитета, на качеството на служителите, които работят в агенцията – тези агенции са много важен инструмент на Европейския съюз, вътре и извън него. Благодаря. Благодаря. И сега колегата Бауер. Благодаря ви за поканата. Ще бъда кратка и ще премина на словашки. Поведа едно вече. Ще кажа следното. Винаги сме се гордели в тази комисия с нашите агенции, които вършат чудесна работа. Същото въжи и за сегашните колеги, които могат да се гордеят с своите агенции. По същество, ние сме в връзка с всички агенции преди 10 години взаимодействието, проверките в държавите членки беше нещо немислимо. А днес имаме една обща европейска агенция по труда. Да, разбира се, имаше промени, нещата се придвижват. Сега, ETF. Е е като че ли малко в страни от вниманието на агенцията. Това се дължи на факта, че тази агенция се занимава предимно с трети страни. При, заедно с това и това трябва да влезе в правомощите на Комисията по развитието, защото предмет на нейната дейност – е политиката на развитие. Второ наблюдение. Става дума за натрупани безпредседентни и висококачествени знания след създаването на тази агенция. Това съзнание натрупани в областта на професионалното образование. Жалко е, че а, тези знания а, се, не се използват достатъчно от а, държавите членки. На трето место, ETF е, е глобален фактор не само защото си сътрудничи с международни организации, но защото има а, много тесни връзки с органи, работещи в областта на развитието. В момента работи с 29 държави. И беше поканена при създаването на панафриканска организация. В този смисъл е жалко, това, че обръщайки, че гледайки политиката за развитие, тя получава тя получила 1 милиард, а агенция, бюджета на агенцията става все по-малък. Това е жалко. по отношение на планирането на дейността на тази агенция. На... През ден пристига искане от комисията. Това говори за високото качество на агенцията. От друга страна, натовареността е сериозна. Жалко е това, че тази агенция трябва да, да извършва тази нарастваща по обем работа с непрекъснато намаляваща бюджета. И сега експерта на парламента по Европейски орган по труда. Колеги, не толкова отдавна говорихме за преговорите по Европейски орган по труда. Сега вече сме в период, в който беше свършена много работа. Официалната церемония беше в средата на октомври и И както колегите от комисията ви уведомиха, проведахме две е, срещи на които аз участвах като гост. Официалните покани още не бяха готови. В три месеца е недостатъчен период да се направи оценка на свършеното, но съм настрой много положителен към този период, тъй като комисията се освободи от много формалности, за да функционира тази агенция, има нужда от много логистични дейности. Аз съм описал всички дейности и процедури в документа, който съм ви предал. Не е нужно да се спирам сега на, в подробности. Работните групи, за които ви информираха от Европейската комисия, ще започнат работа следващата седмица и след това мисля, че можем постепенно да започнем пионерския труд, който ни предстои. Има много предизвикателства пред Европейския орган по, труд, по труда, интегрирането на различни дисциплини, безпроблемен преход, много желания, които сме изразявали в парламента, за да не мислим само в рамките на тесни категории. Това е много необходимо, когато Става дума за свободата на движение и предоставянето на услуги. Е, работата не започва от нула. Има е, вече осъществени инициативи в рамките на Европейския съюз, но има и международно взаимодействие между, инспектори, между инспекциите по труда основните предизвикателства. Те са многобройни. Разбира се, ако целите са, пре, са твърде многобройни, да не бъде постигната нито една цел. Но основното предизвикателство е, под, е подпомагане на работата на всички национални органи, компетентни в областта на правата, мобилността е и, и тези, разбира се, и тъй като има национална специфика, е, ще има нужда от е, добър механизъм за предупреждение и това е една от задачите, които предстои да бъдат осъществени. Необходимо е да има процедури, за да е, функционира механизма за предупреждение. Госпожо председател, това е, което мога да кажа за момента. Добре, благодаря. Многобройни и различни въпроси, затова ще ви дам думата в същата последователност, както и преди. И се надявам, че ще е, дадете своя принос към дебата. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да отговоря на въпросите, отнасящи се към СДФОП. Ще започна с госпожа Финт. За информацията, която предоставяме на гражданите, имаме инструменти за проучване на пазара на труда, които да информират гражданите за новите умения, които са необходими. Работим в областта на валидиране, признаване и ръководство. Ние не работим пряко с гражданите, а подпомагаме съответните субекти. Що се отнася до промените, цифровизацията и демографията, въпрос зададен от много депутати. Демографията дори и в сектори, в които, за които под, потребността намалява, ще има нужда от специалисти. Затова работим с сценарии, в които анализираме евентуалното въздействие на автоматизацията и, дали, и каква част от дейностите ще бъдат автоматизирани. Господин Пат зададе въпрос ниската квалификация и демографията. Аз вече се спрях на тези аспекти в предишния си въпроси. Е, Световната здравна организация, или поне аз не знам ние да участваме в тази дейност, Господин Ангел или Анжел, казва ораторът, разпределението, ново разпределение на труда и тук ще поканя другите агенции да отговорят. Аз мисля, че ние имаме различни умения в нашите агенции, но независимо от това си взаимодействаме. Има взаимодействие между СДФОП и ETF, Европейска агенция за обучение. Нашия акцент е върху изследванията, но ETF е организация, която работи по проекти и изпробва идеите на място. Ние провеждаме съвместни експерти, организираме съвместни семинари, на които експертите обвиняват е, обмене знания. Е, много важна област са споделените услуги. Всички, много от дейностите ни са подобни, особено в областта на администрацията и всички ние работим в Европейската е, мрежа сега по вашия въпрос за недостатъчния бюджет, да, определено. И имаше още един въпрос за това, че се повишава натовареността ни, т.е. да обхващаме повече аспекти. През последните 10 години намалихме с 10% щатното разписание но започнахме нова работа по проучване на пазара на труда, с, без да ни се промени бюджета. От друга страна, аз не искам тук да се оплакваме. Знаем, че трябва всяка година да търсим повече ефективност и да обмисляме внимателно начина по който провеждаме проучвания. В миналото те, се, те бяха свързани с много високи разходи и сега ние търсим по интернет и по този начин повишаваме ефективността на изследванията. Осъществяваме тази задача, но изпитваме трудности. Ако погледнете новия преход и новия дневен ред на комисията, с цифров, цифровизацията и преходите, уменията са навсякъде. Навсякъде се говори за умения, но ние като СДФОП сме агенция, която вече работи пълноценно и, се уча... и очакваме, и няма да е лесно да продължим да вършим работата си с непроменен бюджет, изнасяне на услугите навън, съотношението между срочни процента на срочно нетите служители е 30%. със Според мен е, не е редно в европейски институции да има общество от две класи, но това не съм аз този, който взима решенията, що се отнася до проучванията. Неизбежно е да се използват външни изпълнители. Ние лично предпочитаме да взаимодействие с други субекти. Много от проучванията ни се възлагат на тях. Господин Милър за квалификацията, промените и контакта ни с пазара на труда. Ние следим много внимателно тенденциите на пазара на труда. анализираме, следим промените на, и тенденциите на пазара на труда. Икономиките на платформа как се развиваме. Ние се опитваме непрекъснато да актуализираме политиката си и кани, за тази цел каним експерти, с които да опресня знанията ни. Има ли пропуски? Наясно ли сме с всичко, което става на пазара на труда? Не 100%, но всъщност не, не това е задачата ни. Ние сме Европейска агенция, но има много национални агенции, които а, работят по въпросите на образ... обучението, образованието. Сега, аз вече казах как прехвърлям работа от СДФОП за, а, към нас. Благодаря ви за това, благодаря ви за подкрепата, която предоставихте. Напълно съм съгласен. И вие споменахте няколко въпроса за това как мотивираме държавите членки. Ние а, следим тенденциите и като мотивация а, възлагам, залагаме на финансови и нефинансови стимули Работим по валидиране, признаване и насоки. В крайна сметка това е полезно за отделния човек и ако имате деца, изпращайте ги в, на, на професионално обучение и образование. Благодаря. Благодаря. Ще се опитам да се съсредоточа върху две теми равноправие на половете, психично здраве и накрая няколко общи въпроса за агенциите. По равноправието на половете получих въпрос от, от е, няколко депутати. Много сме направили в тази област. Разбира се, предстои и стратегия за равноправие на половете със специални мерки за прозрачност на заплащането ще се изчисли е, цената на ниското участие на жените на пазара на труда. Е, разбира се, през последните години процента на заетост на жените нараства и разликата в е, заплащането не е толкова важна наша задача, тъй като Евростат има такива данни, но ние следваме препоръките на комисията за прозрачността на заплашването. Фирмите публикуват информация за заплащането на мъжете и жените и какво констатирахме? не, констатациите и препоръките ни не са прияти, не се изпълняват във всички наши страни. Страните, които са по-взискателни по отношение на детайлите в докладите, прецениха, че докладите са по-полезни, но процента на спазване е по-нисък. Страните, които предоставят по-общи доклади, са, спаз, са, са много по-коректни. Ние приключихме, но не сме публикували по Генерална дирекция правосъдие проценка на цената и административната тежест за фирмите в процеса на съставяне на доклади. Комисията иска от нас доклад, с който да повлияем върху доклада. Е, ние си взаимодействаме с Института за равенство на половете. Вътре за Еврофаунд имаме добро представителство в съвета, но всичко това не зависи от нас тъй като външни, тъй като социалните партньори посочват членовете. И от гледна точка на екипа за вътрешно управление, представителство е добро. Втората тема беше с... въпрос, беше заден въпрос на испански и аз ще отговоря на испански. Наистина това е много, ваша, много важна тема и ние споделяме тревогите. Психичното здраве. Ние имаме индекс с, с 5 точки. Това е индекса на СЗО. И се опитваме да видим корелацията, кои са условията за труд, които водят до най-добро психично здраве. Освен това, сега имаме и ново проучване с 2000 работника и служители на тази тема, за да видим и какви са психосоциалните рискове. Ние работим заедно с ОША, нашата братска агенция, за да ни помогне с тълкуването на данните. Ние можем да ги съберем, но тълкуването трябва да е отделно. И една друга област, ние работим върху отражението на цифровизацията, защото така работниците са изложени на все по-големи изисквания. През април имаме инициатива за правото да се изключиш от мрежата така че ние вече сме работили по този въпрос и ще оповестим своите резултати през април. Сега за заключителни общи бележки искам да благодаря на Лопес Фонтане. Благодаря за хубавите думи. Някои от вас зададаха въпрос за бюджета. Благодаря на господин Серкас. Да, има противоречие между големи очаквания и големи изисквания от ръководството и средствата, с които разполагаме. И това е тревожно с оглед на прогнозата за следващата МФР. В нашия случай проблемът е устойчивостта на проучванията. Няко, може би се, се, някои смятат, че тъй като сме повишили ефективността ни, е възможно непрекъснато да се съкръщава първи раздел, имайки предвид и разходите в Ирландия, става все, все... Бюджетът по първи раздел става все по-малък. Това е свързано с казаното от господин а, Ангел, че търсим всички възможности за взаимодействие. Вие и съветът, като са законодатели, взимат решение за това колко агенции да има за какви цели когато веднъж бъдем създадени, ние а, полагаме огромни усилия, ние полагаме усилия а, да няма дублиране на дейността и да си взаимодействаме. А, ние работим все повече в мрежата на европейските агенции, само че и тези възможности не са безгранични, защото ние сме отделни а, юридически лица. Има някои неща, които могат а, да бъдат а, споделени, използвани съвместно, а, но не всичко е възможно. най-добрият начин на съвместна работа е меморандума за разбирателство и по този начин избягваме дублирането на дейността. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря ви за въпросите. Те показват колко ви интересува въпроса за безопасността на труда. Ще започна с два въпроса, свързани с опасните вещества и канцерогените. Да, наистина, това е било и ще бъде наш приоритет в проектите и нашите дейности. Виждаме, че най-напред това е нещо, върху което трябва да се съсредоточим, а именно правото, човешкото право на безопасен труд – но какви са разходите от, забол... от професионалните заболявания? Тук виждаме ясна картина за милиарди евро, които се дават на политическо ниво или на ниво компании, защото не са подобрени условията на труд. Ние казваме какви ще са разходите, ако не се предприемат мерки срещу канцерогените и другите опасни вещества. Това го показваме в нашия преглед. В следващата кампания ще започнем да представяме съществуваща научна информация. След това ще работим на различни нива на едно ниво ще представим практически примери от компании, защото през годините видяхме, че и на микро на, в микропредприятията могат да се вземат мерки, които не са непременно скъпи. Има добри практики. А, ето, например, фризьори, микропредприятие. Фризьорите могат да покажат какво може да се направи. Е, тях ще привлечем в тази кампания и ще разработим цяла методология. В крайна сметка искаме да покажем какво може да се направи на микроравнище. Резултатите от нашите проучвания показват, че високата мотивация идва от едно добро законодателство. Законодателството е инструмент, който подобрява управлението на безопасността на труда. Искам да се върна на дейностите на миналата комисия. Тя положи много усилия за промяна на директивата на канцерогените и мутагените. Комисар Шмидт поема тази работа сега. Ние ще продължим да работим за канцер... върху директивата за канцерогените и мутагените, като искаме да включим повече вещества. Това е нашето последно размишление. И на, на следващо място. on... Въпросът за влиянието на различни фактори върху раковите заболявания. Без бяха споменати работа през нощта и работа на смени. Да, това изследване съществува. Ясно се вижда, че има връзка. И поради тези причини ние започваме тази година преглед за експозицията на канцерогени. Тук ще използваме нова методология, чрез която ще видим какви са факторите на работното място в различни сектори, включително работа нощем и работа на смени. И връзката с рака. Всичко това ще го анализираме психосоциалните рискове. Това е важно. Виждаме увеличаване на трудови заболявания, свързани с социопсихосоциалните рискове. Това е непрекъснат въпрос, с който се занимаваме. Преди сме се занимавали и сега се занимаваме. Занимаваме се и с менталното здраве в рамките, в контекста на цифровизацията, а именно какво означава човек да работи с роботи или в интернет платформа. Това ще е начин да постигнем препоръки, отправени към компаниите, които работят в сектора. Надявам се да излезем с добри препоръки. Ние естествено работим в сътрудничество с нашите партньори, агенции. Цифровизацията след следващата ни кампания ще бъде темата която ще ни занимава при последващата ни кампания. Сега въпросите, свързани с половата равнопоставеност. Това е хоризонтален въпрос за ОША и включваме този въпрос във всичките ни дейности. Например, въпрос за опасните вещества. Той различно, получава различно изражение при мъжете и жените. Жените се повлияват по различен начин от мъжете. Ние знаем, че повечето от жените работят в областта на услугите, а услугите са една област, където маскулоскелите са е представлява огромен риск. Това, което казаха преждеговорившите колеги, мога да го потвърдя. Очакваме бюджетни, имаме вече, видяхме, че имаме бюджетни съкръщения, затова се опитваме да споделяме услуги, да споделяме ресурси и да реорганизираме работата си. За всички нас това е важно. Въздействието е едно и също. Надявам се да изпълним въпреки това задачите, които са ни заложени в мандата. Благодаря. Поглеждам надясно, наляво. господин Онестини. Ще говоря по въпросите за бюджета, за работата и новата ни стратегия. Трябва да работим с новите предложения, които получихме, така че ние работим на базата на един бюджет, който ще е стабилен. Но не сме взели предвид инфлацията за следващия финансов период. Това означава, че трябва да диференцираме работата си и целите си. Трябва да видим как да подобрим полезните взаимодействия с комисията. По принцип, когато говорим за усилията в областта на уменията, трябва да кажа, че има все повече и повече ресурси, които се дават за професионално обучение, за образование. Въпросът ми е как може да подкрепим прилагането на тези програми и как знанието, натрупано в обучителната фундация, може да бъде използвано по-добре. Работим с различни генерални дирекции от комисията по този въпрос. Сега за броя на агенциите чухме различни мнения. Ние работим извън Европейския съюз, но много полезни взаимодействия получаваме от другите агенции, от сътрудничеството си с другите агенции. Няма да повторя това, което каза Юрген. Сега за квалификациите и за бъдещето на професионалното образование. Ние го разглеждаме чре, по различен начин. Правим един непрекъснат мониторинг на държавите членки. По това работим непрекъснато. Освен това, преди две години имахме голяма конференция, където разгледахме развитието на уменията в нашите страни и видяхме, че има разминаване между мъдростта, която сме натрупали до момента и реалността в отделни държави членки. Това е вярно. Това е с което се занимаваме. Опитваме се да правим прогнози за бъдещето, но все още ни липсват данни за по-традиционните сектори – и с това се занимаваме в момента. През в средата на 2020 година ще публикуваме първото си проучване по този въпрос. След това ще излезем с нови идеи и препоръки към страните партньори. Това за нас е много важна област. Сега за въпроса за квалификациите, теорията и практиката – ние сме много ориентирани към практиката, ние всъщност ползваме резултатите от изследванията, произлезли от СТФОП, от Еврофонд, изследвания, които са подкрепени и финансирани от държавите членки и комисията. И ние търсим начини за прилагане на тези резултати в страните партньори. Как си сътрудничим? По принцип, нашите партньори искат и търсят нашето сътрудничество и въпреки, че и, е, истината е, че образованието е национална компетентност на държавите членки, но въпреки това нашето сътрудничество с тях – е плодотворно, защото ние гледаме как най-добре да може да им помогнем и да използваме тех, тяхното знание. През ноември имахме конференция, посветени на уменията, които се използват в различни сектори на обществото. Разпространихме различни добри примери Имахме стотици такива примери и онагледихме нашите заключения с една брошура, която издадохме. Имахме примери от економиката, от макропруденциалността. Сега за демографията, за половата равно, поставеност Няма много какво да добавя тук. Когато говорим за промените в страните, това са основни стълбове на анализа, който правим и, и на предложенията, които отправяме към страните. Има разлики между отделните сектори, демографиката и разликата между половете имат различни изражения в отделните държави членки и отделните сектори. В нашата фундация имаме повече жени, отколкото мъже, така че на всички нива ние се грижим за полово, полов баланс. by the uh, two colleagues who are observers from the European Parliament, and I thank Имаше два въпроса от страна на колеги от парламента. Благодаря за това, което казахте за качеството на нашата работа. Качеството на експертите е много важно. Искам да подчертая въпроса за амбицията, за изискванията и целите от комисията. Въпросът за бюджета също е много важен. Непрекъснато обсъждаме тези въпроси. Ние създадохме един подход чрез новата стратегия, който не изключва еволюция в този наратив. Имаме 29 страни партньори, страните от съседството и имаме ограничени ресурси. Ние искаме да дадем по-голям пример, е, принос към развитието на страните извън Европейския съюз, но това означава, че имаме нужда и от повече ресурси. Ресурсите ни сега са стабилни в рамките на мандата, но трябва да надхвърлим този мандат, според мен, но това е друг разговор. Госпожа Бауър каза, че ни трябва повече взаимодействие с тази комисия. Естествено, ние сме отворени за по-дълбоко сътрудничество. Европейската комисия е архитект, архитекта на агенциите – И за нас е логично да си взаимодействаме като агенции помежду си, но ние сме естествено отворени и за сътрудничество с парламента. Ние работим, ние имаме едно външно изражение. В нашата матрица са заложени е, вътрешно и външно изражение, така че с удоволствие приемам вдъхновението от ваша страна за по-тесни връзки с вашата комисия. Работим с DJ NIR, DJ AFCO и с външната служба. Това са наши партньори по някои от нашите теми. Вие споменахте и Африканския съюз. Ние работим в някои по някои теми, свързани с развитието на Африка и проекти за професионално квалифициране за Африка. Така че това е голям потенциал за бъдеща работа. Сега заключителни думи от Европейски орган по труда. Ще бъда много кратък, тъй като имаше само два конкретни въпроса към агенцията. Първият е за проверките. Ще бъдат повече от една, както поиска от правителния съвет. И трябваше в началото да кажем, агенцията не започва от нула има двустранни взаимоотношения между националните инспекции по труда, и европейско ниво е основа, на която ще работи агенцията. Ще използваме примерните споразумения. Няма да ги заместваме, ще надграждаме. Имаше два въпроса по същата тема за сезирането на агенцията Получих писмо за броя на случаите за две или три държави членки. В повечето случаи са за командироване на работници, за лошите условия. И това писмо беше изпратено на членовете на управителния съвет, представляващи всяка държава членка. Сега събираме отговори от тях и ще ги изпратим на социалните партньори. Целта ни е да спазим всички членове на регламента, в това число член 8 и предвиждаме конкретна процедура. Това е въпрос, който е от фундаментално значение. От друга страна, трябва да си даваме сметка за това, че ролята на социалните партньори в проверките е много различна в различните държави членки. В е, някои държави членки ролята е по-активна, други по-слабо застъпена. Е, управителният съвет е наясно с е, това, така че ще обмислим вариант, който да е удачен за всички ситуации. Благодаря ви за това, че дойдохте тук да представите работната програма. Благодаря и на експертите от комисията ЕМПО. Мисля, че вече имаме много добра представа за това, което предстои. И това, което мога да кажа е продължавайте с добрата работа. Сега ще дам, ще предам дума, ще предам председателството а, на колега и ще а, седна на банките. Bom dia a todos. Vamos continuar os trabalhos desta sessão da manhã e eh, com a apresentação de um, de um, de um relatório. Благодаря. Продължаваме работата с представен доклад на Еврофаунд относно Сабебок състоянието на домакинствата. Естер Сандор ще представи доклада. Благодаря за тази възможност да представя това проучване. То вече беше споменато. Работихме с колегата Каричи по проекта. About, um, Този доклад е се спира на промяна в състава на домакинства в Европа и представя техните профили от гледна точка на условия на живот и благодействие. Ние, е, въпросите, които зададахме предварително беше кои домакинства а, е, са пренебрегнати от... А, е, не са в центъра на политиката в различните държави членки са, кои лица трябва да бъдат в центъра на вниманието на политиката, на конкретните целесочени мерки и дали социалната политика отчита нарастващата хетерогенност на домакинства в Европа. Източниците на данни се хаос по отношение на структурата на домакинствата са, е, е, източник от Европейския съюз също така. Комисията по поколенията и равенство на половете, а също така проучване на поведението на домакинствата. Основните типове домакинства, домакинства с един човек. Не вс... знаем, че има а, двойки, в които, които живеят в брак и такива, които съжителстват а, двойки с деца без деца, еднополови а, двойки и, а, дво, и пенсионирани двойки, домакинства с а, деца и големи сложни а, домакинства, като домакинства с няколко поколения, млади хора, живеещи с родители и домакинства, които не са семейства. Защо обръщаме по-голямо внимание на домакинствата с един човек. Една трета от домакинствата състоят от един човек. Причината е, че се увеличи процента на тези хора. Има само един източник на доходи, затова тук опасността от бедност е по-висока. Сега страни, по страни Делът на тези страни е най-висок, е най- най-големият дял на е, домакинствен човек са по-възрастни жени, които са вдовици. На, на запад и на север това са по-млади хора от двата пола в страните, в които да, да живееш сам е все още необичайно. нези, които живеят сами, са по-възрастни, които са загубили партньор и тъй като продължителността на живота е по-висока сред жените, става дума повече за жени. Uh, Що То се отнася до бе, риска от бедност. Най-големият риск е в Балтийските страни, най-низкият е в Гърция. И имам данни и за здравето във всички груп, груп, за всички възрастови категории. В възра... разликата е по-голяма за възрастните. Харватска има най-голям дял възрастни, които живеят сами с лошо здраве. В Ирландия само 8% отговарят положително и това е важно, защото хората, които живеят сами, са изправени пред по-сериозни проблеми. Искам да бъда кратка и за още нещо за домакинство от един човек. Го анализирахме щастието от скала 1 до 10. Хората, които живеят сами, са по-малко щастливи и разликата е особено чувствителна тази разлика е особено голяма в източна и южна Европа, като Португалия, но това е поради факта, че в тези страни да живееш сам е резултат не, за, не по собствен избор, а заради постечение на обстоятелствата. Разликата в щастието е по-голяма в лицата на средна възраст, може би защото това е най-необичайният, най-необичайният възрастен период, в който хората живеят сами. Отбелязваме, че частота на социалните контакти е свързана и с социална а, изолация. А, отбелязахме, че хората, които е, живеят е, сами, по-възрастните са, се чувстват по-добре, когато живеят в е, домакинства с няколко поколения. Um, for couples, so за двойките. Една четвърт от домакинствата в Европа са двойки, т.е. само двама души в тази връзка. Имаме двойки, които са жителстват и двойки, които са женени. Повишава се процента на двойките, които съжителстват и правата, разбира се, на двамата партньори не са същи, както в жените страни. Процента е по-висок в Франция и на северните страни. Явлението е по-слабо застъпено в Източна Европа, но и там бележи и ръст, особено в България и Естония. Женените двойки имат по-високо благосъстояние. Правата за, за, за двойките, които съжителстват, разбира се, за при браки има предвидени данъчни облегчения и други Няколко думи за еднополовите двойки. Техният статут е по-различен. Опитахме се да анализираме е, тяхното положение, за да видим колко са застъпени в статистиката да съществуващите статистически данни не са достатъчно надежни. Е, докладът е, обяснява защо. Извадката ни е ограничена, на от гледна точка на заетността е, положението им е подобно, както при разнополовите двойки но те имат по-ниска, по-ниско ниво на подкрепа от семейството, обществото и правата за тези двойки зависят от подкрепата от страна на семейството. Пенсионираните двойки се се увеличават като брой и това е свързано с увеличаващата се продължителност на живота и има, има увеличение на процента на домакинства, състоящи се от пенсионирани двойки. След 65 годишна възраст хората се чувстват по-добре, когато живеят в домакинство, състоящо се от двойка. Какво означава това от политическа гледна точка? Живота в двойка е свързано и с повече благосъстояние. Пенсиите на жените са 37% по-низки, отколкото на мъжете. Жените, които не са били жени или са разведени, са изложени пред по-голяма опасност от бедност. Now, in terms of households with children, um, first we looked at couples ние разгледахме също така и двойките без деца. Това е друг вид домакинство, като дялът ще се увеличава, но като цяло не открихме увеличение на трудоспособна възраст, макар че има такова в Балтийските страни. Що се отнася до тясното семейство, двойка, която живее с децата си, това са 8% от всички домакинства в Европейския съюз – в Гърция, Латвия, Малта, Унгария бяха измерени най-високите бройки. В Гърция и Ирландия виждаме, че това все още е най-разпространения модел. Ако сравняваме двойките с деца и двойките без деца. Ясно е, че тези без деца имат по-висок доход, по-добри условия за живот, по-добър баланс между професионалния и личния живот. Но а, степента на а, Удовлетвореност е по-голяма в другата група, в някои от страните, като Румъния, докато в други няма такава разлика, например в Ирландия. Основният проблем за родителите е баланса между личния и професионалния живот. Родители, които работят на удължен работен ден, но имат деца, докладват много високи нива на стрес. Майките, дори и работещите, извършват голяма част от работата в домакинството – прекарват повече часове на седмица, заети в домашна работа и освен това понякога са и по-зле заплатени на работното си място в сравнение с майките без деца. Извинете, семействата без деца. Инвестициите в ранното образование също са важни. Различните схеми за родителски отпуск. Това допринася и за по-добрия баланс. Разгледахме и семействата с самотни родители. Те често са в центъра на социалните политики поради опасността от бедност и социална изолация. При повечето от тях стремеже е за завръщане към работа. 2007 до 2017 година в ЕС има леко увеличение. В Испания и Словакия също има увеличение. В други страни, като Балтийските и Ирландия, има намаление. Малта и Словакия имат най-големия процент самотни родители. Усилията за тях могат да бъдат подобрени. може да се предвидят е, мерки в подкрепа на доходите, допълнителен отпуск, но основната бариера за самотните родители е свързана с предоставената грижа за детето. Следователно трябва да се помисли за грижите по отглеждането на детето. Има и смесени семейства, които са разнообразни форми на съжителство. Тяхната бройка се увеличава в последно време, но е трудно да бъдат отразени в официалната статистика. Така или иначе този модел сега е по-разпространен, отколкото в миналото. Често се поема и настойничество върху децата от различни родители, но със същия партньор. Виждаме, както казах, увеличение в страни като Франция, Германия и много други. Установихме, че родителите в тези семейства се чувстват много по-щастливи, много по-малко изолирани, дори да са по-възрастни от останалите групи родители, но имат доста финансови трудности, така че политиките в подкрепа на детето вече се обсъждат в някои от държавите. Трябва да се отчете също така че тези доведени родители би трябвало да имат някакъв официално признат статут, тъй като те се грижат за доброто на детето. И накрая по-големите домакинства с по-сложен състав, първо домакинства на няколко поколения, където децата, родителите и родителите на родителите живеят заедно. В този случай родителите и техните родители се чувстват по-малко щастливи, отколкото в останалите модели, което предполага, че съвместното съжителство е по-скоро необходимост, отколкото избор – Обикновено тези родители, както казах, се чувстват по-малко удовлетворени. Родителските задължения до някъде споделят с собствените си родители. А за бабите и дядовците също се забелязва по-малко ниво на удовлетвореност и е, е, най-силно изразени отрицателни очаквания, но при децата нямаше такова отражение, напротив, те се възползват. Що се отнася до младите пълнолетни, които живеят с родителите си, техният дял се увеличава, но не непременно заради кризата. Всъщност, най-голям Голямо е увеличението е при жените под 24, 24 годишна възраст. И накрая в заключение. Отчитането на различните форми на съвмейно съжителство може да бъде важно за социалната политика и да допринесе за чувството на удовлетвореност в домакинствата. Би трябвало съвместно живеещите партньори да са по-малко застрашени от бедност на по-късна възраст и да има по-малки разлики в заплащането, да се инвестира повече в грижите за децата, да се мисли повече за самотните родители и възрастните, които живеят без деца. Виждам, че няма много време, но се надявам, че ще мога да ви отговоря на въпросите. Благодаря ви. Бих искала сега да дам думата на тези, които желаят. Благодаря ви, господин Ангел. Благодарение на вашия доклад ние можем да видим кои са уязвимите групи и модели. Това е важно за социалните политики. Интересуваме как се отразяват цените на имотите върху, млад... върху модела съвместно съжителство на млади хора, които не са сключили брак. Това, което вие показахте, може би се държи най-вече на жилищната криза. И още един въпрос за бездомните, които може би в даден момент съжителстват с някого. Или пък бежанците, които не се вписват в обществената инфраструктура. С други думи, разгледали ли сте модела, при който имаме лице, приемащо бездомен? И при групата ЛГБТИ много ме зарадва това, че вие разглеждате и еднополовите двойки. Правите ли разлика кога това се случва в страна, която признава еднополовите бракове и кога в страна, която не ги признава и какви са резултатите. Също така в даден момент вие казвате, че бащите работят на удължено работно време в сравнение с тези без деца. Аз не разбирам точно какво имате предвид. Eu também tenho uma pergunta. Да, и аз имах въпрос. който е свързан до някъде с предходния въпрос и цифрите. Вие казвате, че една трета от семействата са едночленни домакинства – Разполагате ли с разбивка, например, за да видим кои са засегнатите възрастни и колко са младите, които все още живеят с родителите си? Също така, когато младите заминават на друго място, за да учат в университет, например, те все още споделят част от домакинството, съжителстват по някакъв начин. Имам още един въпрос за двучленните семейства, еднополови или не. Понякога, може би, ниските доходи се отразяват върху избора а, за това как да бъде съставено домакинството. Благодаря за доклада. Той беше много подробен. Но по принцип нищо ново не казахте. По принцип дефиницията семейство. Дефиницията в различните страни е различна. Ние казваме, там където има дете, има семейство. С това включваме и еднополовите семейства. Но дефиницията за семейство е различна. Е, не знае дали може да има единна дефиниция. Вие казахте, че трябва да има по-добри условия за детските градини, за да може родителите да могат да работят. Аз обаче смятам, че и в бъдеще хората, които сами отглеждат дете, трябва да са независими, независимо къде работят. Вие казахте, че по принцип жените работят 14 часа и половина в е, домакинството. Това означава напрежение, социално напрежение. Това, което трябва да помислим като политици е да поощрим независимото, независимия живот, а не непременно повече е, места в детските градини. А, мисля, че на изследваното му липсваше повече альтернативност. Uh, Thank you very much for the questions. Благодаря за въпросите. Ще започна с домакинства, в които има живее само един човек. Това са млади хора или пък хора от други страни. Не непременно иммигранти, но мобилни работници или служители – не виждаме голямо увеличаване в споделяне на жилищата след кризата. По-скоро младите хора се връщат при родителите, а не споделят жилища помежду си. Когато погледнем бездомните хора – няма официални статистики за тях. Но ние погледнахме някои аспекти. В друг доклад сме се занимавали с младежката бездомност. Тук не. За еднополовите бракове или двойки. Малко данни има за тях. Не зная каква е разликата между страни, където е признат брака между еднополови е, двойки и там, където не е. Но има малко разлика по отношение на социалното изключване. Сега за бащите, които работят по-дълго. То е просто защото трябва да се грижат за прехраната на семейството. Това е свързано с факта, че този, който има по-високата заплата, работи повече. Не непременно бащите са тези, които винаги работят повече. Сега за хората, които сами отглеждат деца в източна Европа. Повече от 60% от хората, които живеят сами, са възрастни хора. В Западна Европа хората, които живеят сами, са по-млади. Хората, които живеят с родителите си, младите хора, които живеят с родителите си. Е, има големи разлики между държавите членки под, в тази група хора. В този доклад се опитахме да избегнем споменаване на думата семейство, защото дефинициите наистина са различни. Ние говорим за домакинства – защото понякога има двойки, които са двойка, но живеят в различни домакинства. Има и такъв тип семейство вече. Това, което искаме да покажем с това проучване е, че са необходими други проучвания, които да съберат повече данни за състава на семейството. Сега за липсващите альтернативи баби, които гледат деца и, и помагат на родителите или на сам родител. Това е един модел. Друг модел, с който се занимавахме, е структурата на разходите за самите родители – и проблемите, пред които са изправени от финансова гледна точка при отглеждането на деца. За Германия самите родители са уязвима група,